Good morning, colleagues, if you would like to take your seats. Уважаеми колеги, моля да вземете местата си, за да започнем с точка 15 от дневния ред. Представяне от съвета на председателството Европол и Европейската комисия асоциирането на Дания към Европол след 1 май 2017 година. Знаете, че след датския референдум датското правителство търси начини да остане асоцииран към Европол след 1 май 2017 година, когато ще влезе в сила новия регламент за Европол. Зная, че присъстващите в залата колеги са наясно с въпроса но бих искала да припомня за онези, които не са запознати с въпроса, че сме обсъдили този въпрос преди в нашата комисия и сме излезли с положително становище да се включи Дания в списъка на трети държави, с които Европол може да договаря споразумение за споразумение за сътрудничество. Днес ние ще обсъдим този въпрос и най-напред ще дам думата на представител на Малтийското председателство, след това на Европейската комисия, както и на Европол. И също и на нашия докладчик Диас Демера. И така, започваме с председателството. Господин Челиберти има думата. Господин председател, уважаеми депутати, тази сутрин аз ще разделя изказването си на две части. Първо ще я подчертая важната роля на Дания за вътрешната сигурност на Европейския съюз и най-вече в рамките на Европол. След това аз ще обясня каква е процедурата, която води до решението за изпълнение на съвета което вие получихте на 21 март тази година. Сътрудничеството между Дания и Европол е много ефикасно. Всъщност Дания е една от държавите, която най-много допринася и най-много използва базата данни. От 29-те точки, които имаме, Дания участва в, 20, е, в 28, Дания участва в 25-та. Освен това, Дания е модел за държава членка за Европейската информационна система ИАС. Освен това, Дания е номер 7 в целия Европейски съюз по използване на базите данни. И така от 1 май нататък вече ще има на какво да се стъпи, има добро сътрудничество, затова трябва да се попълнят само някои пропуски и искам да ви кажа каква е процедурата, която ни доведе до днешното изслушване. Както председателят подчерта, съветът се консултира с Европейския парламент и през февруери прие решение за изпълнение вписвайки Дания в списъка на трети държави, което означава, че Европол може да сключва споразумение с Дания. Бяха осъществени преговори и миналата седмица проекта на споразумение за сътрудничество между Дания и Европол беше изпратен в съвета. След това беше беше внесено на 21 март в Европейския парламент. Това споразумение съдържа няколко нови елементи, по-различни от останалите споразумения с трети държави, тъй като Дания е държава членка но условията на споразуменията ще бъдат определени от комисията и от представителя на Европол, които ще се изкажат веднага след мен. Това, което е представено в парламента, е проекто решение на съвета, което ще доведе до окончателното подписване на споразумението преди 1 май. Искам да подчертая в заключение едно нещо, което беше споменато и по-рано. Единственият начин Дания да участва в новия регламент за Европол е по протокол 22 от договора. За това сътрудни... споразумението за сътрудничество няма да направи Дания член на Европол, а ще даде възможност за бъдещо сътрудничество между Дания и Европол. Дания в този случай ще се третира като трета държава. Тя няма да има право да участва в вземането на решения в Европол. Искам да благодаря за тази възможност да представя проекто решението на съвета и като се има предвид колко е спешен въпроса за сключване на споразумение между Европол и Дания, искаме да помолим Европейския парламент да отдаде приоритет на този въпрос. Благодаря ви, господин Челиберти. Господя, госпожа Амиче от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председателю. Добре дошли, уважаеми депутати. Днес е важна стъпка към финализирането на споразумението, целта на което е да се намаля до минимум отрицателните ефекти от излизането на Дания от Европол. Проекто споразумението по което се иска мнението на Европейския парламент, ще превърне в правен текст съвместната декларация, които председателите Юнкер, Туск и министър-председателят на Дания направиха на 15 декември. Този проект от текст също взема предвид мнението на членовете на управителния съвет на Европол, както и становището на съвместният комитет за надзор на Европол и становището на Европейския парламент по решението Дани да се включи в списъка на трети държави, с които Европейския, е, Европол може да сключва споразумение. Това е посочено в съвместната декларация, която споменах и там се съдържат някои важни условия. Тези условия са Дания да, да продължи да участва в Европейския съюз и Шенгенското пространство. Дания също е задължена изцяло да приложи в националното законодателство директивата за запазване на личните данни при разглеждането им в полицейски контекст и а, това да продължи след 1 май 2017 година. Освен това, Дания а, приема съгласието, а, дава съгласието си да е, се съобразява с решенията на Съда на Европейския съюз, както и с решенията на надзорния орган по опазването на личните данни. Искам да кажа сега няколко думи като иллюстрация по какъв начин тези условия са отразени в проекто споразумението. Относно защитата на данните и ролята в член 4, параграф 3, точка С се посочват всички разпоредби, свързани с защита на данните, съдържащи се в регламента за Европол. Това означава, че Дания и Европол ще бъдат обвързани в отношенията си от регламента за Европол, където се посочват защитни механизми за защита на данните и те са неразривна част от този регламент. След тези разпоредби има такива, които са свързани с ролята на органа за личните данни. Има само един аспект, по който позицията на Дания се различава от тази на държавите членки и се отнася до това, че Дания не може да участва в съвета за сътрудничество. Иначе е на равна нога с останалите. Както казах преди малко, член 10, параграф 4, Д, означава, че от 1 май 2017 година Дания трябва да прилага защитата на личните, работ... личните данни при разглеждането на случаи от полицията. Целта в проекто текста е да се гарантира еднакво прилагане и тълкуване на споразумението Дания Европол. Затова проекто текста предвижда Съда на Европейския съюз да има юрисдикция по въпроси, свързани с валидността и тълкуването на това споразумение, повдигнати от датски съдилища и онези свързани с спазването страна на Дания на споразумението. Съдът също ще има компетенции по въпроси за съдебна защита срещу решения на органа за защита на данните, както и по въпроси на отговорността на Европол. В заключение искам да спомена нещо важно, една друга клауза в проекто текста, която беше подсилена след становището на парламента, което споменах по-рано. И бих искала да подчертая разпоредбата за оценка в член 25 на проектотекста. Съгласно тази разпоредба, комисията ще осъществи най-късно до 31 октомври 2020 година оценка за оперативната ефективност от прилагането на споразумението, както и спазването от страна на Дания на разпоредбите за защита на личните данни, записани в него. Естествено, тази оценка ще бъде представена и на Европейския парламент, както и на съвета. И в светлината на тази оценка Европейската комисия до 30 април 2021 може да излезе с препоръка към съвета за вземането на решение, което да разрешава започването на преговори, които да доведат до споразумение между Европейския съюз и Дания, което да замени това, за което говорим сега споразумението Европол Дания. Ще спра до тук, тъй като считам, че представителя на Европол ще даде повече подробности. Сега давам думата на господин Нюман от Европол. Благодаря, <clears throat> господин председател. Добро утро. Споразумението отразява специфичната ситуация на Дания след 1 май. Дания, разбира се, е членка на Европейския съюз. От друга страна не е част от споразумението за Европол. Тази е, ситуация е подобна на ситуацията на други трети а, държави. Дания ще загуби директния си достъп до системата на Европол и няма да, да може повече да гласува в управителния съвет. А що се отнася до оперативното и участие, подобно на други трети държави, тя ще участието в оперативните проекти за анализ ще се нуждаят от одобрението и съгласието на всички страни членки. Особеното положение, в което се намира Дания, е отразено в следните е, точки. Първо, Дания трябва да плаща вноска за участие ще, ще трябва да приеме ролята на службата за защита на данните, съда на европейска съюз и да приеме също така, че това споразумение ще бъде под наблюданието на комисията за първите пет години след влизането му в сила. тези допълнителни условия, които не са в сила за други тарети и партньори, се е, допълват от други подобни на тези споразумението Норвегия плюс. Ще има някои ползи. Първата полза е, че е, Дания ще се възползва от услугата да 24-7 с да, датско говорящи експерти. Второ, Дания ще стане наблюдател в управителния съвет на Европа, без право на глас обаче. Трето, Дания ще продължи да бъде асоциирана към съществуващите проекти за анализ и накрая ще бъде директно информирана по всички въпроси, които е касаят. Това са допълнителните условия, предвидени за Дания в споразумението. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на нашия докладчик, господин Диас Демер. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и за направените представения от страна на съвета, комисията и Европол. Всъщност едва ли има какво толкова да добавя. Ясно е, че Комисията Либе и Европейския парламент се ангажират. Ангажира се и докладчика в случая, защото ние искаме да намерим правно решение на създалото се положение с Дания и Европол. Не бих искал да навлизам в подробности тъй като ние вече чухме доста от казаното. По-скоро ще кажа, че има едно институционално спокойствие. Ние говорим по конкретни теми. На 30 март, четвъртък, ще разгледаме доклада тук в комисия Либе на 5 април е срока за измененията. След това 11-12 април с ваше позволение, господин председател, ще гласуваме в комисия Либе. На 27 април е гласуването в пленарна зала. Пада се четвъртък. Знаете, че на 14 февруари в пленарна зала гласувахме Дания да се включи в списъка с трети страни, с които Европол може да сключва споразумения. В резултат на гласуването имаме решение 632 гласа за, само 10 против, така че резултата е много убедителен. Имаме пълната подкрепа на Европейския парламент за това Дания да бъде в отношенията с Европа, от които имаме наистина нужда. Пак ще кажа, Дания е изключително важна за европейската сигурност, както и това е много важно за датската сигурност. Това е всичко. Благодаря. Благодаря. Един колега е поискал думата. Госпожа Сипел. и, и колегите от Дания, ако искат да говорят, могат да дадат знак. Биргит. Първо искам да се извиня, че е, колежката, която е докладчик сянка по този фал, не може да присъства днес на разисканията. Е, искаме да благодарим на нашия докладчик господин Диас Демера за е, работата и на Дания. През 2015 година Дания за решение да напусне Европол. Ние дълбоко съжаляваме за резултатите от референдума, но все пак трябва да, с, да уважим това решение във възможно най-голяма степен. На практика Де, Дания, въпреки че реши да напусне Европол, продължава да бъде член на Европейския съюз. Ние всички сме съгласни, че официалната размяна на мнение, на информация между страните членки на Европейския съюз е отрешаващо значение за борбата с организираната престъпност и трябва да бъде гарантирано. Европейския парламент вече изразихме нашата позиция относно това, че Дания трябва да бъде включена в списъка с трети държави, за да продължи сътрудничеството. на е, наблюдение за 5 е, години, за да се е, гарантира плавен преход от едното състояние към другото, за да се гарантира законосъобразното сътрудничество с Дания. съжаляваме, че препоръките на парламента не са взети предвид от преговарящите. Това споразумение трябва да има преходен характер, което а, има за цел а, се сключи постоянно такова. Няма да повтарям всичко, което съм казала по време на първата размяна на мнение по темата. Казвайки това, аз съм сигурна, че всички сме готови да направим стъпките, които са необходими, за да гарантираме доброто сътрудничество между Дания и Европол. Въпреки това, съм малко объркана и тъжна, защото е, смятам, че е, липсва силна воля от страна на всички действащи е, лица за сключване на е, добро международно споразумение. Също така трябва да имаме ясен график за това до кога сключването на това окончателно споразумение трябва да се случи. Ам, бих искала също така да чуем малко по-твърди изявления, по-твърд ангажимент от останалите участници, така че Дания един ден отново да стане пълноправен член на Европол, господин Вистасен. Ще говоря на датски. Европол е много важна организация за Европейския съюз и за Дания. В момента положението е такова, че Дания може да продължи международното сътрудничество, да участва в оперативното сътрудничество и да се бори с тежката организирана престъпност. Ам, Нашата партия, член на Европейската народна партия, желая сътрудничеството да продължи в колкото може по-пълна степен и за в бъдеще. В интерес, както на Дания, така и на комисията и съвета е, е, е сътрудничество между Дания и Европол да продължи колкото може по-пълна степен. На, на нас не ни харесват клаузите, предвиждащи приключване на сътрудничеството или е, външни, или провеждането на външни оценки. Следващия оратор. Благодаря на колегите в комисията, благодаря на Августин Демера. благодарение на колегите можем да кажем, че ние а, успяхме да запазим позицията на Дания, напускайки е, Европол. Разбира се, че е, това не е в интерес на Европейския е, съюз. Дания е малка държава и но е важна за сигурността на Европа. Дания е важно в борбата с международната организирана престъпност. Преди една година имаше експлозии в Брюксел, континента беше обект на терористични атаки, така че в сътрудничеството между нашите държави има очевидно слаби места. Това споразумение дава на Дания дава достъп дан на Дания до базите данни на Европол, което не е напълно достатъчно. Аз бих искал Дания да запази пълното си членство в Европол, но тъй като не сме пълноправен член, ние нямаме същия достъп, същите предимства от сътрудничеството, както и другите страни членки. Това споразумение Твърдо вярвам, че не трябва да продължи дълго. Затова мисля, че е добра идея да гледаме на това споразумение на, като на краткосрочно такова. Хубаво е, че комисията извършва оценка, но мисля, че Европейския парламент трябва да бъде включен, за да може демократично и прозрачно да обсъдим резултатите от оценката. Благодаря още веднъж за сътрудничеството. Благодаря. Господин а ако никой не иска да взема думата, ще дам думата на господин Диас Дамера, ако иска да отговори на това, което се каза. Не, няма какво да кажа. Искам само да благодаря за толкова конструктивния начин на работа, който ще ни позволи да си свършим законодателната работа. There's no one else, no? Okay. Um, I just... Няма други желащи да вземат думата. Преди да припомня а, графика, бих искал да отговоря на това, което каза Бирги Ципил. Мисля, че трябва, преди да видим проекта доклада трябва да отчетам още веднъж прерогативите на парламента. Господин Диас Демера работи много, за да ги гарантира. Очевидно това споразумение няма да бъде е, перфектно, то, то няма да бъде достатъчно добро за никоя от е, страните, но Широкият политически консенсус е, че Дания отново трябва да стане пълноправен член на Европол. И ние трябва да направим така, че да гарантираме, че парламента ще бъде включен до възможно най-голяма степен в този процес. Парламента ще получи доклада за оценка на а, комисията. А, благодаря на господин а, Диас Демера за това, че работи точно в тази посока и взе предвид всички опасения, изказани от Биргит Ципа. Мисля, че много ясно беше заявено дългосрочното намерение Дания да стане отново член на Европа. Проектът от доклада ще бъде представен на 30 март Краен срок за внасяне на измененията ще бъде през април. На 11 или 12 април ще гласуваме доклада в комисията, а гласуването на пленарно заседание се очаква през април, през април също. Благодаря на всички. That's the end of that item. Минаваме на точка 16 условията за приема на кандидата за международна закрива като част от а, пакета. Нашия докладчик е Софи Интфелд. Дебатирахме по тази тема. А, се проведе през януари. Обсъдихме въпроси като достъп до пазарното, да езикови е, е, курсове и отношението към уязвимите групи, като малолетни и така нататък. Бяха внесени 491 изменения. Първо ще дам думата искам на докладчика да коментира измененията и да ни информира за актуалното състояние. Благодаря, Клод. Аз мога да бъда съвсем кратка. Около 500 изменения бяха внесени. В момента работим по компромисни изменения. Имахме две е, дълги срещи на координаторите, работихме по множество компромиси, остават ни още няколко, които трябва да изработим, но Смятам, че ще можем да се споразумеем по повечето компромисни изменения. Те бяха подкрепени от голямата част от политическите групи, не от всички. Бяха внесени някои изменения, въпреки че много, го, много уважава внесените изменения, те отиват точно в обратната посока а, и не ни позволяват да а, ги внесем като част от компромисните изменения. Говорим за компромиси относно дефиницията приложното поле, информацията до кандидатите. Председателят, колеги, ние продължаваме да работим. Ще ви помоля да продължите разговорите си вън. Работим по компромиси, свързани с задържането, правото на пътуване в други страни, членки в други държави. Разговаряме за достъпа до пазара на труда, езиковите курсове, гражданско обучение. Е, говорим за ситуацията на децата и техните специални нужди при приемане, здравоопазване и по всички тези е, въпроси. Все още предстои да се споразумеем по много от тях, макар че имаме е, принципен консенсус по повечето от тях. Не можем да постигнем съгласие на 100% по всеки а, детайл, понеже трябва да се съобразим с а, свързаните а, досиета, регламенти и така нататък. Така че е, работата е доста комплексна, но ние напредваме добре и се надяваме да се споразумеем около компромиси и да можем да продължим. Благодаря. Сега ще чуем докладчиците в сянка. Господин Полия ЗНП. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за усилията и за постигане на съгласие между политическите групи и нещо, което не е лесно. Под Нека кажа, че посочването на един единствен правен орган, който да разглежда административните проблеми, защитата на малолетните и така нататък, е нещо, което можем да подкрепяме, но трябва да кажа, че сме малко объркани от искането веднага да се влиза на пазара на труда. Ние разговаряхме по тази тема на заседанието на докладчиците в Сянка и мога да кажа, че не сме съгласни, иначе сме съгласни с предложението на комисията по член 15, е, алинея 2.2 а именно, че ако има вакантно място на пазара на труда в държава членка, то може да бъде заето от един от мигрантите. Имаме и изменение 357, съгласно което националните органи заедно с местните власти могат да стимулират доброволната заетост сред мигрантите – като се изпълняват изискванията на местните общности. Мисля, че това е нещо добро, защото принципът е доброволен и може да помогне на интеграцията. Има предложение за компромис, което обаче не ни харесва. Това е което мога да кажа. Кейти Пери, благодаря. Смеят ми се на името, казва ораторката. Focus on positive incentives rather than punitive measures to prevent second... Целта е тук е, да спрем вторичните движения и да подобрим условията за прием в държавите членки, така че търсещите убежище да не трябва да се движат и да търсят начин да пристигнат в друга страна. Не бива обаче държавите членки да задържат деца само за това, че търсят обежище. Това вече е поправено в предложението на комисията. Освен това, то предвижда правна помощ и безплатни езикови курсове от първия ден. Нещо добро. Единственият проблем е достъпа до пазара на труда. Разбирам, че най-добрият начин да се интегрираш е да работиш, но в никакъв случай европейската система за убежище не бива да се превръща а, в някакъв канал за економически мигранти. Комисията предлага 9 месеца изчакване да се намалят на 6 месеца и имаме и предложение за достъп до този пазар от първия ден на подаване на молбата за обежище. Резултата обаче може да е, че някой кандидатства за обежище, след това веднага се възползва от пазара на труда и след няколко месеца се връща в родната си страна. Тази процедура наистина подлежи на злоупотреби. Знам, че при ускорената процедура няма достъп до пазара на труда, но тя би могла да бъде приложена спрямо един кандидат на по-късен етап, а не в момента на подаване на молбата. Затова ние, социалистите, предлагаме достъпа до пазара на труда да се дава след приключване на ускорената процедура, което е два месеца. Така че хората, които получават да са до, до, този достъп до пазара на труда, да са единствено тези, които сигурно ще получат обежище. Знаем, че труда помага на интеграцията. Благодаря. And for the ECR e shadows, Mr. please. Thank you, Chairman. От името на ЕКАРЕ благодаря, господин председател, благодаря и на докладчика за амбицията и усилията. За жалост, ЕКР не може да подкрепи повечето от компромисните предложения. Системата за обежище се използва за внасяне на економическа миграция, според нас. На второ място се търси най-благоприятната страна за обежище. Създават се и стимули – но ние трябва да създаваме стимулите, които всъщност карат прииждащите да спазват правилата. Не може те да погазват закона и за тях да няма никакви последици. Правата вървят заедно с задълженията. Ние трябва да хармонизираме стандартите си, но по един реалистичен начин – и от економическа гледна точка, и от други гледни точки. Ако сме ако тръгнем по този път, някои държави членки ще си останат по-привлекателни от други. ЕКР е подкрепя предложението на комисията, но вижда и недостатъци в него, а проектодокладът, за съжаление, не върви в необходимата посока. Един от проблемите е задържането на мигранти, така че те да не избягат и да не изчезнат. Според компромиса се иска твърде много. Принципно органите не могат да докажат, че има опасност това лице да се укрие, преди то да се е укрило. След това Казва се, че не бива да бъдат задържани непълнолетни, но това са много често мъже по на 16-17 години или те твърдят, че са на такава възраст и всъщност е напълно обосновано да бъдат задържани, за да не вредят на обществения ред. Освен това, в държавите членки тези, които получат отказ на молбата си за убежище, просто изчезват и ние не знаем къде са. Трябва да се обърне внимание на подалите молби с специални нужди. Ясно е, че децата, хората с увреждания и жертвите на изтезания трябва да бъдат защитени, но тук се включват и самотни жени, лесбийки, транссексуални, апостати, атеисти, религиозни мълцинства и какви ли не още групи. Имаме и компромис 19, в който категорично се забранява задържането на кандидатство за убежище със специални нужди – но при толкова дълъг списък се оказва, че ти никого не можеш да задържиш. Имаме нужда от много важни санкции спрямо тези, които изчезват и не могат да бъдат намерени на мястото си за пребиваване, както и тези, които не желаят да се включат в мерките за интеграция и не посещават съответните центрове. Член 19, параграф 1 предвижда да се намалят или анулират дневните плащания на такива лица. Условието е да се гарантират прилични условия за живот, обаче. И с това изречение мисля, че ние премахваме възпиращия ефект на санкцията. Аз като гражданин на моята страна мога да загубя социалните си придобивки, ако не изпълнявам определени свои задължения. Същото трябва да въжи и за кандидатстващите за убежище. Тези изисквания не са нещо абсурдно, няма защо да не се изпълняват. Ще приключа до тук. Ние сме формулирали доста изменения като целта е да се намали административното и финансово бреме за държавата членка и системата за обежище да не е толкова привлекателна, че да се ползва и от лица, които нямат нужда от нея. Благодаря. Благодаря от името на ГУЕ Корнелия Ернст. Äh, Благодаря. Първо искам да кажа на тези, които се изказаха преди мен, че това е директива за приемане, а не директива за възпиране. Тази разлика трябва да се прави. Съвсем съзнателно Европейския съюз а, а, реши а, да приеме директива за приемането на а, беженци. Това е нейната цел да приема беженци. Това първо. Второ, смятам, че предложението, с което разполагаме, е предложение, за което трябва да се борим. Даже да успеем да прокараме една малка част от него, това пак ще е успех и в помощ на беженците, които идват в Европа. Заслуга на докладчика е, че прие много от мненията на неправителствените организации и на страните членки. Според мен, ние сме на прав път. Ако погледнем специалните групи, за които говорихме многократно, ще трябва да кажем, че това са хора с специални нужди, на които трябва да се обърне специално внимание. Разбира се, че трябва да а, приложим диференциран подход, а, защото не всички жени са с специални нужди, но има много а, самотни жени, които са имали ужасяващи преживявания не само в родината си, но и по пътя. Например, а, много иракски е, жени, които са се здобили със своите специални нужди в е, Ирак. В никакъв случай е, не казвам, че всички във всеки момент имат специални нужди, но трябва да се погледне по специален начин върху тази група. Това до този момент не е правено. формулировката относно семейството, включването на семейството, всичко това е положително и работи в полза на социалното включване, според мен е правилно. Езици. Да, важно е да има езикови курсове и това да бъде записано. Въпроса е какво участие в разходите ще има при езиковите курсове. Ние смятаме, че поне поне езиковите курсове трябва да бъдат а, безплатни, за да могат хората да се ориентират в страните членки. За целта са им необходими някакви езикови познани. Мисля, че всеки може да си представи защо това е важно и трябва да намерим някакъв път, който да позволи езиковите курсове да бъдат безплатни. В член 16 имаме проблем с тези 4 или 5. А, ясно е, че ние не сме съгласни, а, а, защото лично аз не вярвам, че страните членки няма най безрамно да се възползват от нас и разпоредба. Те ще се възползват, според мен. Така че тук ние не сме много доволни от това, което а, сме постигнали. А, ние като левица имаме голям проблем с задържането. Тук са въведени условия за непълнолетните, за хората с специални нужди. Нека да разгледаме това, което е договорено сега като, като напредък. Що се отнася до пазара на труда. Такова нещо изобщо не съществува. Един сирийски лекар, чудесно обучен, пристигна в моя избирателен район и той не можеше да работи, защото първо трябваше да научи езика, а, трябваше да се запознае с условията и така нататък. И минаха няколко месеца. А, след което една а, болница обаче заяви готовност и каза, добре, ще го вземем а, на, на практика и ще му отворим път към професионална реализация. А, да, този лекар е високо квалифициран и той има всички шансове да бъде интегриран на пазара на труда, а, но, но той трябва да чака месеци наред, в които нищо не се е, случват нищо не се случва и, и така този човек изпада в една принудителна позиция. Какво още имахме? Сигурно си има и още неща, които сега забравих. Хубаво е първо да видим какво ще стане с Дъблин. Готова съм, без това ми звъни телефона. Do you want to take that? Искате ли да отговорите? Добре, мисля, че разбрахме основното и вие говорихте в очевиден контраст с преждеговорившия. Не правя коментар тук, само отбелязвам факта. друга политическа територия. Добре, Корнелия, предполагам, че приключихте. Разбрахме какъв е духа на вашите изменения. Сега ще дам думата на Валеро Будил. Благодаря, господин председател. Ще изчакам да си сложите слушалките. Бих искала да благодаря на Софи за много добрата работа по компромисите и чудесния дух на сътрудничество. Това е всъщност едно от най-важните законодателни предложения в целия пакет за обежището. Мисля, че с всички промени, които се правят сега, директивата е много важна. Имаме различни условия в държавите членки и за това и се притесняваме от търсенето на най-благоприятно място за убежище. Разбира се, Условията никога няма да са еднакви в нашите страни. Ние бихме искали да подобрим системите, колкото е възможно. В сравнение с предходните норми, мисля, че тук има подобрение, но за жалост има и недостатъци все още при децата – Бих искал да се спра на нещо наистина важно за мен. Търсещи обежище. които са имали работа в предишния си живот, но не могат да продължат да работят или трябва да кандидатстват за разрешително за работа. Разбира се, знаем, че има известна боязън да се дава твърде много права на търсещите обежище. В Швеция се прилага следната система. Когато властите видят, че решението за обежище няма да е готово в рамките на 4 месеца, насърчават това лице от първия ден да подаде молба за разрешително за труд, за да може да започне работа веднага. И след това, ако се види, че лицето е работило вече няколко месеца, молбата му се прехвърля по друг канал. вече не се търси убежище, а разрешително за работа. В резултат на тази система, бройката на търсещите убежище не само, че не се покачва, а напротив намалява и така системата за убежище е до някъде облегчена. Ние предлагаме нещо, което не е задължително. Казваме, че държавите членки биха могли да прилагат подобни норми. След тана дума и за този ограничен брой месеци. Предходният оратор спомена два месеца. И ясно е, че молбите за убежище без основание постепенно ще отпаднат от системата по този начин. Много важна промяна. Но в нашите държави членки трудно се получава убежище. Например, ако дойдете от Афганистан, едва ли ще получите убежище. Дава се на единици – Иначе е ясно, че афганистанците на първо място ще търсят убежище, защото идват от конфликтна зона. За нас в Европа обаче афганистанците са само економически мигранти. Именно за това реформата е толкова важна. Ние бихме могли да насърчим държавите членки да въведат подобни норми. Надявам се, че ще продължим тази дискусия и на заседанието на докладчиците в Сянка. thank you, Botel. Um, can I return to Sophie now and we can wrap, wrap up? И сега да чуем Софи и с това ще приключим разглеждането. Или искате председателството първо да чуем? Заповядайте. госпожа Ана Бела. Почитаеми членове на комисията, искам да похваля докладчика и докладчиците в сянка за постигнатия напредък. Ще използвам възможността да ви дам информация за работата в съвета по това предложение. Първия ни преглед беше завършен в групата за убежище под словашко председателство. Под малтийско председателство бяха разгледани няколко от членовете на директивата в контекста на тематичния подход – Разискванията бяха организирани около гаранциите за хората с специални нужди, ограничаването на вторичните движения и социалните и економически права на мигрантите. Беше обсъден един нов компромисен текст на 16 март и в хода на обсъжданията стигнахме до извода, че има уеднаквяване на мненията по някои точки, но други изискват допълнително обсъждане, най-вече точките за достъпа до пазара на труда и превенцията на вторичните движения. Разбира се, работата по това предложение зависи от работата по други елементи – на пакета за обежище, като Дъблинския регламент, например. Следващото заседание на работната група по обежище е през май. Благодаря. Комисията иска ли нещо да каже? Накратко. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Много интересни изменения. Хубаво е, че проекто доклада запазва баланса, който комисията желая да види. Ние искаме да ограничим вторичните движения, да работим за интеграцията и да хармонизираме стандартите. Няма съмнение, че сега с тези изменения ще запазим баланса. Знаем също така, че много от измененията – засилват процесуалните гаранции, друга цел на комисията. Малко ни притеснява, че доста от измененията според нас са недопустими по процедурата за преработка – Съветът предприе различен подход. Той се води именно от процедурата за преработка и допустимостта на измененията. Благодаря. Софи Инфелд. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за казаното от тях, както и за доброто сътрудничество в екипа. Искам да кажа няколко неща. Първо, Основен принцип за мен не е толкова идеологията, а да се третират хората така, както вие самите бихте искали да бъдете третирани. Разбира се, хората не са ангели. Необходимо е да има и стимули, и санкции. Но хората трябва да имат достоен начин на живота. Колеги, знаем, че има много беженци, които живеят в момента в условия, които са под стандартите, меко казано. Виждам снимки, изображения на хора, които живеят в палатки през зимата и мисля, че това е срамно да се случва в Европа. Не само този доклад, но цялата реформа на системата на обежище е изключително важна. Твърдо вярвам, че Европейския съюз трябва да разполага с истинска политика в областта на обежището, за да бъде независим от трети държави. Знаем колко трудни са отношенията с Турция и аз се чувствам малко неудобно да разчитаме на едно правителство, което става все по-недемократично. Ние трябва да създадем условия за прием на хората и създаване на най-добри условия за тях тук. Тук говорим за лица, които се нуждаят от международна закрила, не за економическа миграция. И докато няма законни канали хората да идват тук да търсят работа, ще има и тези отклонения, защото хората, които търсят работа, не са непременно престъпници. Затова реформата, свързана с въвеждането на синя карта, е толкова важна. Ние трябва да имаме такава паралелна система, която да създава условия за законна трудова миграция. Парадоксът е в това, че тези, които а, са най-отявлени критици на онези, които нарушават системата на обежище, са същите, които не искат е, да се обсъждат законни канали за миграция. За вторичните движения всички сме съгласни, че тези движения трябва да бъдат ограничени. И тук въпросът дали да се прилага подхода на стимулите или на наказанията. Да, винаги е, има и а, предвидени санкции, защото а, хората не могат да се укриват или да не спазват а, изискванията и, и да минат безнаказани. Но всички тези санкции и мерки трябва да бъдат пропорционални. На базата на информацията, която получаваме, става ясно, че вторичните движения са резултат от фактори, свързани с условия, които ги карат да тръгнат към друга страна. Защото те искат да живеят някъде, където ще могат да се осигурят достоен живот. Така че ние трябва да видим какви са условията за прием в държавите членки. Ако тези условия не се подобрят, ние ще насърчаваме такива вторични движения. За достъпа до пазара на труда. Това е най-сложният е, въпрос. Почти всички политически групи са внесли изменения, е, които скъсяват е, срока, през който хората няма да имат достъп до пазара на труда. Поне сме съгласни в каква посока трябва да се върви. Аз разбирам защо хората се чувстват а, неспокойни по този въпрос. Дори в унези държави, където хората получават бърз достъп до пазара на труда, където има програми за подпомагане, за намиране на работа, дори най-добрите резултати са, че 20% от търсещите обежаща намират работа. И това е в държавите с най-добри резултати, така че за какво става дума? и така шансовете на хората, които кандидатстват за обежище, са минимални. Така че има много, много пречки пред тях. Ние трябва да намалим тези пречки, мъничко поне, и тук не говорим за някакъв масов притък на хора на пазара на труда, но все пак да им се създадат минимални шансове. Дори ако увеличим процента от 10 на 15 на лицата, които се намират работа в рамките на две години, това ще е добре, защото тези хора ще бъдат независими, няма да зависят от социални помощи, така че всички ние имаме интерес тези хора да могат да започнат работа максимално рано. Аз виждам също, че се очертава и от тези разговори, които водим, че е по-добре да има равно третиране с гражданите на съответната страна. Нашия окончателен доклад, така както ще бъде гласуван в пленарна зала, няма да е резултат от триалози. Аз изцяло подкрепям Малтийското председателство Поздравявам ги за отличната им работа. Има държави членки, които ще насочват съвета в обратната посока, така че трябва да имаме това предвид. Е, ние гласуваме тук за нашите принципи, за нашите обещания, това, в което вярваме. И ние няма да влизаме в преговори там, където съветът ще заеме някакви крайни позиции, които са в друга посока в Страсбург ще имаме допълнителна среща, за да финализираме пакета и се надявам, че ще постигнем съгласие по повечето от измененията, които са внесени, за да подготвим доклада. Председателят благодаря. Благодаря на докладчика, както и на докладчиците в Сянка за високото качество на това разискване. Ние работим на базата на законодателството в областта на обежището, а не на базата на трудовото законодателство. Аз знае защо а, казваш, че а, има такива проблеми с интеграцията, защото няма законни канали. Ето защо това досе е още по-сложно, отколкото си го представяме и се радвам, че можахме да го обсъдим тази сутрин. Благодаря на Софи, както и на докладчиците в Сянка за тази детална дискусия. На 22 24-25 април ще се разисква доклада в Либе. Точка 17. Е следващата, която ще разгледаме. Знаете, че през февруари миналата година беше създаден специален център в Европол за борба с контрабандата на мигранти. Те сега представят първия доклад за дейността на центъра и се радвам, че тук е председателят на този център, който ще ни представи резултатите. Всичко готово ли е? Okay. So, um, welcome, Mr. Добре дошъл, господин Крепинко. Вие сте директор на Европейския център за борба с контрабандата на мигранти. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добро утро, дами и господа. За мен е огромна чест, че имам възможност да говоря пред вас по толкова важна тема, като борбата с контрабандата на мигранти, мрежите, които се занимават с тази дейност, организираните престъпни групи, които се възползват от отчаяващото положение, в което се намират мигрантите, за да извличат финансова полза от тях. Моето презентация ще е, включва кратка ретроспекция. Ще ви прека... Е, представя настоящето и ще говорим малко и за бъдещето. Едва ли трябва да се връщам толкова назад е, във времето, за да ви кажем как се промени престъпният пейзаж в Европа след тези миграционни потоци. Е, Европол трябваше да адаптира своя капацитет и да промени подхода си към това явление. Преди една година ние създадохме Центъра за борба с контрабандата на мигранти с основен акцент върху групи на организираната престъпност, транснационални групи, свързани с контрабандата на мигранти. Преди няколко седмици ние чествахме първата годишнина от Центъра. Ние поканихме представители не само държавите членки на Съюза, но и глобални оперативни партньори, за да разгледаме тези въпроси съвместно и да видим какви стъпки да предприемем по-нататък. Резултатите за 2016 ще излязат малко по-късно, но искам да се обърне внимание на някои от основните констатации, които сме направили. Ние се съгласихме, че се нуждаем не само от международно сътрудничество, но и от много дисциплинарен подход, тъй като а, искаме да обхванем всички елементи на това явление. Ние искаме да имаме международно сътрудничество при разследванията, като се фокусираме върху това да видим как се използват социалните медии за контрабандата на мигрантите, да разберем и да се справим с все по-честото използване на фалшиви документи, както и на истински документи, които се използват за контрабанда на мигранти. И всичко това е свързано с тъмната мрежа Освен това, поехме силен ангажимент да увеличим допълнително споделянето на информация, когато става дума за държави, не членки на Европейския съюз, най-вече тези в Африка, по Централно-Средиземноморския път, които най-често се използват от контрабандистите на мигранти. Няколко думи за това какво направих през 2016 година Европейския съюз и Европол след създаването на центъра. Ние наблюдаваме безпрецедентно увеличаване на случаите на докладвани за подозрени в борбата с контрабанта на мигранти. Other crime fields to migrant smuggling because така че има десетки хиляди случаи, които са докладвани. И може да си представим колко огромни са печалбите. Също сме констатирали, че има над 100 хиляди случаи, за да това ни помага да разберем какво може да се направи, за да следим онлайн. Получили сме повече от 12 000 оперативни съобщения. Знаете, че Европол се занимава само с сериозни случаи на организирана престъпност, с участието на поне две или повече а, държави. Повече от 2500 Фалшиви документи са ни били докладвани и ние обръщаме много сериозно внимание на всичко това. Престъпните групи осигуряват такива фалшиви документи в целия Европейския съюз и в глобален мащаб и те се използват не само за контрабандата с мигранти, но и за друга престъпна дейност, включително тероризъм. И така заедно с държавите членки ние сме завели повече от 2000 дела и сме едно силно присъствие както в Гърция, така и в Италия и в държавите членки, където подпомагаме мобилните екипи, общо 1800 дни бяха прекарани на тези места. Заедно с партньорите от Frontex ние извършваме дебрифинг, изслушваме мигрантите, които са били засегнати, за да разберем по-добре по какъв начин организираната престъпност се опитва да мотивира хората да се предвижат, как се извършват плащанията и за съжаление също да чуем някои ужасяващи истории за условията, при които се извършва контрабандата на мигранти не само а, към Европейския съюз, но и вътре в Европейския съюз. Имахме оперативни а, срещи а, всяка седмица с партньорите ни, за да а, осигурим подкрепа в работата на държавите членки и да предприемем следващите стъпки в борбата срещу организираната престъпност. 93 приоритетни случаи бяха специално подкрепени от Европол. Това са случаи, които включват поне две държави членки. Целта е да се пресекат престъпните мрежи в голяма степен. Не само да се арестуват онези, които физически се занимават с контрабандата, но и самите организатори, тези, които стоят зад всичко това. Заедно с гост служителите от държавите членки, сме изпратили експерти в горещите точки в Италия наскоро, наскоро а преди повече от година е в Гърция, не само за да се стимулира противодействието на контрабандата, но също и да се подобри, осигурят проверките на мигрантите, които пристигат, за да се види дали те са заплаха за Европейския съюз. 27 дни на съвместни действия имахме през 2016 година. В общо европейски мащаб бяха някои от тях миналата година. Ние събираме правоприлагащите се, правоприлагащите органи, както и митниците, други участници, за да работим срещу контрабандата на хора и други случаи на организирана престъпност – за да се извършат по-силни удари срещу тези престъпни групировки. Имаме също много стратегически аспекти, по които работим. Ние информираме не само Европейския парламент, но и съвета и Европейската комисия. Това е част от нашата работа. Всеки ден ние предоставяме актуална информация за състоянието с контрабандата на мигрантите, за държавите членки, на институциите. Освен това се провеждат много прояви в Европа и в световен мащаб, в които участваме. Заедно с партньорите от Frontex, например, се срещнахме с представители на правоприлагащите органи в Африка, в Нигер, за да видим как можем да засилим сътрудничеството ни. Ние обръщаме внимание особено на човешките права, както и защитата на личните данни, но също разбираме, че искаме да отидем и по-далече, ако искаме да се преборим с престъпните групировки, които се занимават с контрабанда на мигранти. Имахме огромен успех в борбата с организираната престъпност в Европейския съюз, но ние работим също и за пресичане на престъпните групировки и извън Европейския съюз. Имаме някои успехи. Имаме партньори от другата страна, които могат да провеждат дейности за противодействие на, престъп... на престъпните групировки, както казах и по-рано. Сега няколко думи за бъдещето. Вече говорих, че ние търсим партньорство с ключови партньори на африканския континент и ще продължим да осигуряваме специалисти, анализ на, не само в държавите членки, но и с партньори. Ние искаме услугите ни да са по-близко до клиентите, да намалим разликата в времето между подаването на информацията и предприемането на действия на място. Frontex беше споменат като ключов партньор. Операция София. Имаме също техен представител в нашия център, така че имаме ежедневна информация за това какво става на място. Също проекта ISON на Европол, както и други проекти, които са ключ за успеха ни. Имаме, ще имаме нова правна база от 1 май нататък, което ще ни даде малко по-голяма гъвкавост за международен обмен но разбира се, ние ще настояваме да се спазват строгите изисквания за защита на личните данни. Опитваме се да направим всичко възможно, за да реализираме заложеното в декларацията от Малта относно Централно-Средиземноморският маршрут, също да работим за изграждане на капацитет заедно с партньорите ни, за да можем да укрепим капацитета на партньорите ни извън Европейския съюз. Това е по работата, която беше извършена до сега. Искам да подчертая, че никога не е имало повече разследвания за престъпни деяния срещу мигрантите преди, но въпреки това остава още много работа, която да се свърши. Има много предизвикателства, особено когато става дума за организирани престъпни групи извън Европейския съюз. И към това ще насочим дейността ни в близко бъдеще с удоволствие ще отговори на ваши въпроси, ако имате такива. Благодаря ви, господин Крепинко. За нас беше много важно да чуем какво сте постигнали през първата година от дейността на центъра. Вие, разбира се, имате изключително важна роля в рамките на Европол. Въпросът е, очевидно е от огромна важност е, за нашата комисия. Не е изненадващо за това, че доста колеги поискаха да вземат отношения и да ви зададат въпроси. Аз спомнах институционалният аспект. Диас Демера работи по въпросите на Европол, така че първо на него ще му дадем думата. Господин Диас Демера, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Крепинко за присъствието и за това, че представи пред Комисията по граждански свободи успехите на наскоро създадения Европейски център в рамките на Европол. Резултатите са наистина положителни. Имам някои коментари и въпрос. Вие говорихте за реалните възможности за сътрудничество с страните от Африка и Близкия изток. Също така споменахте Нигер. Нигер е стратегическа точка, що се отнася до множествената престъпност, този център на различните престъпни мрежи. Но има и нещо любопитно. Миналия понеделник бившия вътрешен министр на Франция и вътрешния министр на Испания отидоха в Нигер, за да подпишат протокол с органите на Нигер – Протоколът имаше за цел именно неутрализирането на тези престъпни мрежи. Може ли да се каже, че вашият център е също важен участник по, тази, по това споразумение? И имам още един коментар. Ако има наистина реални възможности за сътрудничество, то опитът, борбата с престъпността трябва да се насочат и към Африка, където са тези престъпни мрежи, които търгуват всъщност с хора. Може би тук опирам до класифицирана информация, но искам да попитам дали сте мислили за тъй наречените човешки антени в страните по происход и транзит. Тъй като според мен е по-добре да се работи там, вместо в горещите точки на Гърция и Италия. Ако предприемем действия в Гърция и Италия, това е вече последния етап в борбата срещу организираната престъпност. По-скоро трябва да работим в местата по происход, за да неутрализираме тези мрежи. И последното Как работите с Frontex? Сътрудничите ли или има известна намеса? Знам, че въпросът е деликатен, но тук разбира се, особено по суша, има известно смесване на правомощията и затова искам да знам къде свършват правомощията на Фронтекс и къде започват вашите. Къде е границата? Освен това, ние чакаме новото правно основание. Първи май. 1 май ще влезе в сила регламента за Европол и ние трябва да видим как ще съгласуваме всичко това в контекста на новия регламент. Това е и искам да ви поздравя накрая. Благодаря, господин Демера, че повдигнахте тези въпроси, свързани с институционалното сътрудничество, но тъй като от 12 часа ни предстои гласуване, моля ви да се ограничите в рамките на 2 минути в изказванията си, колеги. Господин Юрек има думата. Аз ще съм кратък. Най-напред искам да благодаря на нашите гости за трудната работа, която извършвате. Необходимо е да се приведе в действие правната уредба, която е на лице. Искам следния, да поставя следния въпрос. Какви промени в законодателството може да ви променят? Как може да се осложни живота на онези, които се занимават с контрабанда на а, мигранти? Какво е вие необходимо за по-ефикасната ви работа? През април 2015 година Европейския съвет е, взе решение за борба на място на престъпните мрежи. Но в последствие стана ясно, е, че има е, правни пречки за това и трябва да разчитаме на инструментите на ООН, което не е чак толкова и всичко това се оказа неефикасно. Същото се отнася а, и за други операции. Що се отнася до съвета за сигурност на ООН, държавите, които отдават най-голямо внимание на интересите, се грижат за интересите на Европейския съюз. Тук трябва да посочим най-вече Обединеното кралство. Извинявай, Биргит. Първо Корнелия Ернст има думата. Това е една тема, която е, ми създава определени известни проблеми. Защото за да се пресече бизнеса на трафикантите, трябва да се намерят легални пътища към Европа, като имам предвид трафиканти и имам предвид не трафик на диаманти, а трафик на хора от определени региони към Европа. Аз съм изключително скептична, но а, когато говорим за мрежи а, от а, трафиканти, какви са тия мрежи, колко мрежи са открити и разбити, когато е разбита дадена мрежа, веднага се създава някаква нова структура, която се разраства. Така се случват нещата. Какво правите? Може ли да, да предотвратите образуването на нови структури? Може ли да кажете нещо за структурата на а, трафикантите? Как са свързани? Къде започват? Смятате ли, че тяхната дейност е била намалена благодарение на вашата дейност или пък са се а, разраснали?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 Европол може да помогне да се изкорени този бизнес трафика на хора е, в централния район на Средиземноморието. До каква степен операция София помага с събраната информация на вашия център? Благодаря. Е, госпожа Кост. А господин Хост. Благодаря. Интересуваме какви са хората, които стоят зад бизнеса с трафика на хора? Чували сме, че това са бивши рибари, които и които са загубили работата си заради договорите, случени между африканските държави и Европейския съюз. Може ли да кажете нещо за тях? Може ли да кажете няколко думи за клиентелата им? Второ, Ясно е, че бизнеса на трафикантите може да бъде прекъснат не само ако се отворят легални пътища към Европа, но и ако се поведе борба с причините за трафика. Но със сигурност имате конкретни впечатления за това как трафикантите третират а, а, бежанците. А, имате ли данни за а, насилие, за престъпления? Самия факт, че а, бежанците се превозват в такива лодки, вече е престъпление. А, но имате ли информация за насилие и други престъпления срещу бежанци, които се опитват да избягат, например? Госпожа Бодило. Днес замествам Ян. А, вие говорихте за... Пропуснах преди да, да продължите. Трябваше да кажа в уводните си думи, че че процедурата за освобождаване от отговорност и проверката на, тази, на базата данни. So, um, Още да спомена това в е, уводните думи. Така, въпрос е, е, че Европол използва базата данни е, въз основа на ежегоден лиценз. Знаем, че тази база данни е изключително спорна. А, а, тъй като а, включва хора и организации като терористични е само възоснова на публична а, информация. Така че имаме няколко въпроса. Първо, искаме да а, разберем как Европол използва тази база данни в ежедневната си работа и как Европол гарантира, че информацията е коректна? Има ли някаква насрещна проверка с други е, източници? Оценява ли се достоверността на източника и на информацията? И колко струва лиценза за ползване на тази база данни? София и Ян зададоха писмен въпрос за комисията. Комисията отговори, че нито една европейска а, институция не използва тази WorldCheck база данни. А, когато стигнем до въпроса за трафика. Единственият начин за борба с трафика е отварянето на легални пътища, както за търсещите обежище, така и за легалните мигранти. Само по този начин може да се борим с трафикантите. И когато говорите за, за трафиканти, за контрабандисти, кого а, а, а, определяте а, като такъв това само трафиканти ли са или организации от гражданското общество, които помагат на хората да минат към а, Европа? Госпожа Вържия. Мерси. Е. Благодаря, господин председател. Благодаря ви и на вас. За жалост пропуснах началото на вашето изложение и се извинявам. Аз съм докладчик и в Комисията по правата на човека, по миграцията и правата на човека в трети страни. Ще се опитам да се фокусирам точно върху тази тема. Сътрудничеството с африканските страни, особено на юг от Сахара и африканския рок е много важно. Но, както каза и колегата Диас Демера, би трябвало да следваме различни условия, когато сътрудничим тези страни и когато сътрудничим с западноафриканските страни, защото Стандартите са различни. Не, че Западна Африка е прекрасна, но има различия. Както каза и колегата, която седи до мен, ние бяхме в Судан на мисия миналия декември. Тогава много говорихме за сътрудничеството с Европол. Бих искала да ми се каже малко повече как се работи заедно с полицията, например в страна като Судан, как се зачитат правата на човека, какви са предпазните механизми. Макар и да не знаем какво е нивото, принципно знаем, че суданските власти по един или друг начин участват в този трафик на хора от Судан – ето защо тук имаме някои притеснения. И накрая ще ви дам един пример. Вече 9 месеца моят приятел Бере, млад еритреец, е в затвора. 9 месеца. Всички знаят, че е невинен, че не е той виновния, че виновния си е още в Судан – Самите еритрейски власти признават, че са объркали хората. И министъра по миграцията признава, че е имало грешка. Въпреки това, този младеж е все още в затвора. Ако можем да говорим за политическо за полицейско сътрудничество, извинете, не може ли нещо да се направи, така че да не е този невинен младеж в затвора вече 9 месеца без никаква вина. Като че ли тук нещо не разбирам. В какво точно се изразява това сътрудничество и за какво ни служи, ако ние не можем да помогнем дори на хората, които безпричинно гният в затвора? Извинете, но аз не разбирам. Thank you very much. Um... Благодаря, госпожа Уенберг. Благодаря, господин председател. Благодаря за информацията от Европол. 50 хиляди терафиканти. Това е невероятно. Много е трудно човек да си представи този, такъв размер. Виждаме сега, че намаляват беженците от Турция през Гърция, но се увеличават хората, които идват от Либия към Италия. А, имаме увеличение с 57% през март сравнение с миналото година. Това е ужасяващо. Организациите, които спасяват беженците, бежанците, работят на доброволни начала и те все повече се приближават към либийския бряг. Голяма част от организациите работят на доброволни начала. Чето в немските медии и Фронтекс критикува, че тези доброволчески организации си сътрудничат е, с трафикантите. Смятате ли вие, че този проблем съществува и какво правите срещу това? Биргит Ципъл. Благодаря, господин председател. Извинете, ако не съм разбрала правилно, но искам да се спра на нещо, което вие споменахте, затваряне на празнотите в разузнаването чрез ам, обмен на информация не искам да започвам дебата за вътрешноевропейските проблеми с обмана на информация, но когато говорим за трафик и контрабанда, трябва да знаем какво става в страните на происход и в страните на транзитно преминаване. Трябва да си зададем въпроса, има ли надежни ресурси, има ли готовност от страна на тези държави да си сътрудничат с нас в борбата с престъпните организации. Второ, връщайки се към коментарите на някои колеги, мисля, че е относително ясно, че Европа. Интерпол и полицейските е, разследвания са важни за борбата с организираната престъпност и трафика, но същевременно за мен е ясно, че е, само съсредоточаването върху полицейското сътрудничество няма да реши ситуацията. Бихте ли казали, доколкото ви е известно, дали, освен полицейското сътрудничество с трета държави, има подкрепещо сътрудничество с други агенции, с други служби, например в областта на економиката, помощ за развитие и така нататък, за да имаме по-пълна картина за това как водим борбата с престъпността. И накрая Софи Интфелд. Един съвсем кратък въпрос във връзка с Check, не толкова трафика. Бяхме доста изненадани, че първоначалното, първоначалното отричане, че Европол е използвал чек, след като изтекоха документи, а, сега това стана ясно. Питам се, защо не получихме веднага правилен отговор на този въпрос, защото това подкопават доверието в Европол, тъй като Европол не е честен и открит относно метода, който използва. Ние трябва да имаме информация, когато се използват такива много противоречиви бази данни с търговски характер. И когато ни отговарят, не, ние не използваме тези бази данни, за да откриваме хора и да допълваме информацията, с която разполагаме, това е тази информация е от източник, който не е верифицирам. Искам да разбера как се ползва тази база данни и искам да получим информация за други подобни бази данни, които използвате. А, да, това е микс от а, въпроси. Но тук става дума за обмен на информация, за разследващи действия. Това е, е дейността на, на Европол и тук има огромен интерес към тази тема, особено когато става дума за трафик на хора. Заповядайте. Имаме време. Заповядайте. Благодаря, господин Председател, благодаря за големия брой въпроси и коментари. Ще се опитам да направя всичко, което е по силите ми, за да отговоря на всички. Първо, искам да обърна внимание на няколко неща, свързани с Европол, нашия мандат и начина по който работим. Първо, искам да подчертая, че цялата информация, която имаме в нашите бази данни, ни е изпратен от страните членки в рамките на техния мандат. Ни е изпратена от партньорите, с които работим и от агенции на страните членки. Симон ще отговори след малко по здълбочено на вашия въпрос за WorldCheck. Може би не съм бил достатъчно ясен в моята презентация, но когато става дума за сътрудничеството с Африка и африканските държави, за момента това сътрудничество е нула. Ев... Европол няма преки връзки с правоприлагащи органи от африканския континент ние сме много горди с работата, която се свърши в Европейския съюз, но разбира се, когато емигрантите стигнат до Европа е късно за превенция. Така че това е втората стъпка, която бихме могли да направим. И ние проучваме възможности как да се свържем с африканските държави. Трябва обаче да имаме предвид е, тежката ситуация в много африкански държави по отношение на човешките права, защита на данните и така нататък. Ние сме изключително внимателни и предпазливи, затова напредък е толкова бавен. Ние представяме възможностите, които предлагаме. Представили сме ги на една среща с 25 държави. Много малко от тях показаха интерес да работят с нас и да видят какво може да се направи за в бъдеще. Започнали сме един процес, който ще отнеме известно време. По първия въпрос, когато говорих с експерти от Франция и Испания, които участваха в проекта за съвместни разследващи екипи в Нигер, а, говорихме а, за възможностите, по които Европол може да се възползва от това сътрудничество, но то е все още в начален етап – Говорихме за моделите, които могат да се прилагат за в бъдеще. Един от възможните модели е да имаме разузнаване по места, да се гарантира сигурността на информацията, да се зачитат всички права и тогава тази информация да се изпрати на Европол и по този начин да се затворят празнотите в е, информацията. Нямаме все още опит с африканските държави, но това е един от начините, по които се опитваме да подобрим нещата. Разбира се, би било много по-добре да имаме информация от горещите точки в Африка. Опитваме се да получим такава информация, защото за нас все още е трудно да разберем по какъв начин хората биват мотивирани да тръгнат, по какъв начин се осъществява е, трафика и какви са рисковете, на които са изложени. А, имаше въпрос за това как се мотивират хората, за да тръгнат. Ние Знаем, че а, економическата ситуация, изобщо обстановката в Африка е изключително тежка а, и това да се преместиш в Европа е, е признак на постигнат успех. А, е, така че няма загадка, няма въпроси по отношение на мотивите за това, защо хората тръгват. Изненадващи са сумите, огромните суми, които те плащат и рисковете, огромните рискове, на които се излагат. Но без значение колко а, близко работят организациите до Либийския бряг. Загиналите се още са много. Нашите връзки с Фронтекс. А, много бихме се радвали, ако се засили капацитета на Фронтекс, защото това ще ни помогне да съберем допълнителна информация от граничните райони, трансграничната престъпност. Европол продължава да бъде разузнавателната служба, когато става дума за тежко организирана престъпност. Тази информация може да бъде важна само за една от страните членки, но както да е, е част от цялостната картина. Що се отнася до новото правно основание, въпреки, че то ще ни позволи да имаме повече връзки с държави, които нямат споразумение за сътрудничество информация с Европол. То ще ни... То няма да позволи всеки един да си сътрудничи с Европол. Е, трябва да разберете, че европейските агенции подкрепят най-вече страните членки на Европейския съюз да се борят с организираната престъпност. но ще можем да запазим високото ниво на защита на данните и на тяхната сигурност. По въпроса за мрежите и за това как са организирани те, ние миналата седмица публикувахме така наречената сокта, оценката ни. оценката за тежката организирана престъпност в Европа. Установили сме над 5000 организирани престъпни групи. Все още имаме старомодната форма, така да се каже, на организация на тези престъпни групи, където има един лидер е, и стройна организация, хора, които работят а, заедно в продължение на дълги периоди, обвързани с семейни връзки, а, национални и така нататък. Но а, имаме и други не толкова тясно свързани а, а, групи, мрежи, които се създават временно за извършване на няколко престъпления, след което се разпадат. А, така и с нашия а, живот а, ние създаваме краткосрочни а, връзки, за да свършим дадена а, а, работа, след което те отново се а, разпадат. Така че се създават връзки за придобиване на документи, а, за намиране на лодка и така нататък. Трудно е всички тези мрежи да се подведат под общ знаменател. В тези мрежи, които сме констатираме, участват хора от 100 националности, т.е. те са мултинационални, изповядват различни религии, така че е трудно да се каже как изглежда престъпната група. Ако искаме да прекъснем тези дейности по средиземноморския маршрут, както вече казах, трябва да разчитаме и на участниците в операция София. Те ни помагат да разберем какво се прави на място и по този начин ние се ориентираме по-добре. Основното нещо, с което разполагаме, е информацията и разбира се, ние я подаваме на държавите членки, не само на Италия и Гърция, а на всички останали, които се борят с тези мрежи. Имаше и въпрос за трафикантите в Африка. Аз мога да обясня как се структурира дейността им, но не мога да дам достатъчно изчерпателни подробности. В бъдеще ще получим и повече информация и от държавите членки, и от други, които са на място в Африка. Миграцията, разбира се, е един сложен феномен. Правоприлагането не е единствения инструмент, който ще ни помогне да се справим. Аз съм участвал в срещата в Валета. Това беше среща на върха на експертите, проведена преди няколко седмици. Обсъдихме пет стълба в борбата срещу незаконната миграция. Говорихме за първопричините и правоприлагането като един от набора инструменти, но не единствения. Кого определяме като контрабандист на хора? Европол няма определение, ние говорим за заподозрени в незаконно превеждане на мигранти – съответно лицето трябва да е заподозряно в наказателно-правно разследване в дадена държава членка. Принципно между държавите членки има някои различия в определението, макар че те не са големи. Европол не дава такова определение. Съгласен съм също така, че има разлика между африканския рок и Западна Африка. Може би тази тема трябва да се доразвие, като се водим от защитата на правата на човека, защитата на данните. Иначе ние не можем да повлияем на това, което се случва в съответните африкански страни. Правоприлагането означава да се прилага местното право. Нашето задължение е това да включва и защитата на правата на човека. So I think that I have addressed Струва ми се, че отговорих на всички въпроси. Мога да отговоря и на други, ако желаете. Имам чувството, че вие се опитахте да ми отговорихте. Може би и аз не съм била точна или има проблем в разбирането. на място, когато бяхме в Судан и суданските власти и европейските представители там ни казаха, че има ефикасно сътрудничество с суданската полиция. Аз пак питам, ако има такова сътрудничество, в какво се изразява то? Нашите представители от посолството на място също казаха, че има сътрудничество. Пак питам, в какво се изразява то? I would not like to to comment on the on your sources or what you have been. Може би трябва да ви кажа, че ние нямаме сътрудничество с суданските власти. Може би човекът, който ви е информирал, не е искал да ви подведе, но такова сътрудничество няма. Благодаря ви, господин Крепинко. Ние, разбира се, сме готови да сътрудничим институционално. Виждате, че темата е много интересна и ще се разгледа на всички възможни нива. Благодаря ви за вашата интересна работа. Тя има и технически аспекти, но и аспекти свързани с правата на човека. Много благодаря. Надявам се, че вие също разбрахте колко ни интересува тази тема. Благодаря. Sorry, I, I I don't know if your colleague wanted to say a word. My, my apologies. Вашият колега искаше нещо да каже, така ли? As a World Check. За жалост, госпожа Инфелд в момента е заета, но може да и отговорите. Софи, слушате ли? Господин председател, почитаеми членове, благодаря, че искате Европол да даде допълнителна информация за базата данни WorldCheck. Задачата на Европол е да помага на държавите членки в превенцията срещу тежката престъпност, тероризма Ние работим и с държавите членки като важни партньори. Правим кръстосани проверки в базите данни на Европол. Прилагаме сериозен стандарт. За нас е важна точността на представената информация. Имаме критериите по член 29 на регламента – за оценка на надежността на източниците и точността на данните. Това е правното изискване, което се прилага от Европол. Член 29 се отнася до оценката на конкретни данни. World Check е услуга от типа на отворения източник – така се допълва вече наличната информация и се помага на държавите членки. Но информацията от отворените източници не се използва, за да се провери надежността на данните. Ние правим своя оперативен анализ. От практическа гледна точка – Отворените източници винаги се използват за допълване на информация, но никога за оценка на тази информация. В Европол обръщаме специално внимание на различните видове информация и няма никакви правоприлагащи мерки като обиск или претърсване, които да се основават на такава информация. Даваме и допълнителна информация на държавите членки за националните им разследвания. Като вида източник е посочен пред държавата членка, използваме World Check, защото това са отворени източници, те се позовават и на съдебни решения. Ние можем да направим кръстосана проверка – Всъщност, разследващите вече редовно правят проверка в интернет за заподозряното лице, но получената информация никога не се смята за по-важна от нашата. World Check ни помага да намерим информацията от интернет веднага, не да я търсим в хиляди сайтове. Предполагам, че по този начин отговорих на въпроса защо и как използваме WorldCheck. И сега ми позволете да ви кажа, че ще ви изпратя писменно отговора на останалите въпроси, тъй като те засягат оперативния ни отдел. Мисля, че наистина един писмен отговор би бил много полезен. Сигурно ще бъде хубаво да кажете и това, което току-що ни казахте, да го включите в писмения си отговор, тъй като не всички колеги присъстват в залата. Ще ви бъде много благодарни. Благодаря ви, колеги, за тази задълбочена дискусия. Уважаеми колеги, сега преминаваме към 18-та точка. Предложението за преработена директива, тъй наречената директива Синя карта, условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на умения. Имаме 509 изменения. Много благодаря на докладчиците в Сянка. Ще ви уведомя накратко до къде сме стигнали и какви са моите предложения за компромис и какви са основните проблеми, след което ще чуем докладчиците в сянка. Първо, на колегите, които не са запознати, ще кажа, че за мен важното при този подход е да се отбележи, че синята карта като подход не се използва много като инструмент. Нямаме много случаи на прилагането и като инструмент за законовата миграция. Така че тук има известна липса на пропорционалност. Някои държави членки използва, други почти не. Ето защо за мен е важно при преработването на инструмента да се обърне внимание на неговата полезност. Натали, ти искаш думата по-късно, предполагам. Добре. Та това е общия ми подход. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Пак казвам 509 изменения. Трябва да обясня на всички, че ние следваме член 54. Работим заедно с Комисията по заетост. Джин Ламбърт е докладчика там. Тя е активен член на нашата комисия. Комисията по заетост има пълна компетентност по частта, свързана с критериите за достъп, отказ и оттегляне, достъпа до трудовия пазар. Знаете, че и София искаше, имаше доклад по условията за прием. Докъде сме стигнали? За тези 509 изменения мога да кажа, че основните области са следните. Първо, националните схеми се сравняват с синята карта за целия Европейски съюз. Има изменения, които позволяват на националните схеми да позволят да се използват паралелно с синята карта – в моя проекто доклад аз нямам изменения по тази част. Тъй като на синята карта не се обръща голямо внимание в държавите членки, имаме много малък брой дадени сини карти, ми се струва, че сега държавите членки ще имат повече стимули да я използват защото не е ли използва директивата, няма да служи за нищо. Но във времена, когато миграцията е толкова важна тема в политическия дневен ред, ние трябва да имаме предвид, че това е една от малкото законови мерки за миграция, която се ползва с сравнително голямо доверие къде стигнахме до компромиси. Имаше 27 изменения по определенията в член 2. Те включват, например, определения на служител с високо квалифицирани умения или високи професионални умения, бизнес дейности – Спореше се дали държавите членки трябва да имат окончателен списък на дейностите или този списък да остане отворен. Аз ще изляза с компромисни изменения по определенията. Имаше и друг въпрос за обхвата на синята карта, 28 изменения – някои са за разширяване на обхвата, там, например, да се включат неуспелите кандидати за международна закрила и гражданите на трети страни, които държавите членки не могат да върнат. Имаше и предложения за обратното. След това възниква въпрос, който също е деликатен и той засяга прага на заплащане. Имаше няколко изменения. Член 5 третира тази тема. Имаше предложение да няма праг, да има задължителен праг или да се смени диапазона на този праг. За мен и докладчиците в Сянка е важно да стигнем до компромис между двете комисии. Сигурен съм, че докладчиците в Сянка ще се съгласят. Темата е деликатна. Но според мен е важно да се има предвид, че имаме споделена отговорност. Дългосрочната мобилност, тук имахме 31 изменения по член 20 ще търся компромис по целта за дългосрочна мобилност на притежателя на картата и накрая членовете на семейството. Тук също ще предложа компромисни изменения относно правата на членовете на семейството на притежателя на синя карта – това е свързано и с правата за дългосрочна мобилност. Ето за това говорим, колеги, с докладчиците в Сянка и от ЛИБА и от Комисията по заетост. Мисля, че се стига и до по-сложния въпрос, доколко правното основание е свързано и с правното основание за трудовия пазар по член 54. За мен е важно синята карта да се ползва с по-голямо доверие, като възможност за законна миграция. Тук има много деликатни теми, но в момента синята карта много не се ползва. И ние искаме това да се промени. Пак искам да благодаря на докладчиците в Сянка. И сега давам думата на колегите, които работят по предложението. Колегите от НП не са тук. Първо ще чуем Алде Натали Гризбек. Благодаря, Клод. Първо искам да ти благодаря за амбициозността на доклада. Както и ти ни обясни, е ясно, че трябва да има по-голяма гъвкавост на този механизъм, че той трябва да е по-привлекателен, защото може да е много добра основа за това, което желаем. Много важен инструмент за привлекателността на Европа. Благодаря и за твоя много отворен начин на работа, който включи всички. Наистина видяхме какво е английския fair play и успяхме да стигнем до компромиси по многото изменения, които наближават бройката 600 но ще бъда кратка. Моята група има ясна позиция. Както и ти каза в увода си, директивата за синята карта, приета преди повече от 10 години, не работи. Понякога изобщо не работи. Виждаме, че е много малък броят на хората, които се ползват от нея в Европа и всички формалности са толкова сложни, че едва ли има много, които да се възползват. Това не е много оптимистично заключение, но пък се разбира защо се прави преработка. Държавите членки често не са си свършили работата, именно да насърчават използването на този инструмент. Понякога те всъщност предпочитат други разпоредби. Нашата позиция в АЛДЕ е съвсем ясна. Бихме искали по-голяма гъвкавост, както казваме и в измененията, по които работихме заедно. Искаме да упростим процедурата, сроковете, етапите и всичко това е отразено много добре в твоя доклад, Клод. Като се имат предвид разпоредбите на директивата, то е ясно, че трябва да се работи и по прага на заплатата. Тя е включена в директивата. Всъщност прага на заплащане е една от основните причини за непривлекателността на синята карта – много често и се злоупотребява с синята карта при ниските нива на заплащане. А ние имаме нужда от тези високо квалифицирани хора, защото в определени области наистина има недостиг, така че в тези области директивата трябва да се адаптира към реалностите на нашия пазар на труда, съответно в държавите членки. Надявам се, че ще стигнем до компромис по второто. И сега още нещо, което за мен е много важно, да имаме една истински европейска система, разбира се, с срок във времето. Аз бих предложила да има преходен период, който да обхване доста години, за да може постепенно да стигнем до една синя карта, която да замени всички конкурентни национални схеми. С други думи, повече яснота, повече ефикасност, за да може да бъдем реални конкуренти на зелената карта на САЩ, Канада и Австралия. Да станем наистина привлекателен документ – и така да отговорим на своите цели от всички големи дебати. Благодаря. Much, um... Благодаря, Натали. Барбара Спинели от името на Обединената левица. Искам да благодаря на докладчика за много доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка. синята карта от 2009 година нямаше особен успех. Само една държава членка го използва повече, а именно Германия. Картата обаче не действа така, както беше замислена. Някои страни имат по-добри системи, национални системи, като Швеция, например – Необходимо е да се използва в по-голяма степен на синята карта и тя да има поне същата сила, като зелената карта в САЩ. Докладчикът предлага търсещите обежаща също да имат възможност да кандидатстват за синя карта. Има изисквания за това колко стаж трябва да има кандидатът, е, да има университетско образование и прочее. Това е, може да са понякога пречки. Освен това се определят и доста високи прагове. И това са някои от причините за не големия успех на синята карта. Необходимо е да има ясни правила за държавите членки, кога могат да блокират достъпа до пазара на труда за притежатели на сини карти. Освен това се предвижда възможност за кандидатстване за синя карта онлайн. Необходимо е да се направи повече за събирането на семействата в Европейския съюз. Надявам се, че ще можем да постигнем съгласие по доклада. Пожелавам успех на докладчика. Благодаря, Барбара. Многократно се спомена шведската система. Благодаря, че поставихте този въпрос. От Бодил, това е добра програма. Може би сега в своето изказване ще кажете какво е направено. Давам думата на Бодил Балеро от името на групата на Зелените. Да, действително, аз често се позовавам на шведската система, защото считам, че тя е много добра. Имаше голяма промяна в нея преди няколко години, която доведе до положителни резултати и аз непрекъснато наблягам на това. Считам, че е добре, че сега се преразглежда директивата за привличане на високо квалифицирана работна ръка, за гарантиране на повече мобилност, по-добра мобилност. И мисля, че Европейската комисия е предложила доста добър проект. Парламентът допълнително го усъвършенства. Проблемът, който аз забелязвам е, че в Европа трябва да подобрим привлекателността си е, за трудова миграция изобщо. Сега говорим за високо квалифицирани е, работници. В е, Швеция сме издали само 8 сини карти, но същевременно имаме голям приток на мигранти, които са високо квалифицирани, тъй като имаме национална система Съгласно директивата, ние можем да затрудним пристигането в страната на високо квалифицирани работници, като използват националната система. Но сега се казва, да, може да има национални системи, които да са паралелни на това, което е предвидено в директивата за синята карта. В Европа имаме застаряващо население. Единственият континент, който няма застаряващо население в момента е Африка. Не знам как стоят нещата в Близкия изток, но поне до преди няколко години това са статистическите данни. Нямам съвременни данни за Близкия изток. Като оставим на страна на Африка, има застаряване на населението на всички континенти, т.е. Всички ще се стремят да привлекат към себе си оскъдните ресурси. Затова трябва да подобрим привлекателността си, и то не само за високо квалифицирани работници. В Швеция променихме законодателството, тъй като нямахме трудова иммиграция. Всички минаваха през системата на обежище, което означаваше, че системата на обежище почти се срина. Много хора използваха системата на обежище, за да получат разрешение за работа. Когато променихме законодателството и създадохме възможности за високо квалифицирани, както и за по-низко квалифицирани работници да кандидатстват а, за разрешение за работа, ние отслабихме на, а, натиска върху системата за обежище и тези, които идват в страната, могат да кандидатстват за работа преди още да пристигнат в Швеция. Тоест ние създадохме един законен канал за трудова миграция от всякакъв вид, което ни помогна да се сложи малко ред в системата на обежище. Тези, които търсят обежище, минават по канала на търсещите обежище, а тези економически мигранти, както ги наричаме сега, минават по другия канал, по линия на трудовата миграция. Това е ситуация, която сме обсъждали и преди. Някои са пристигнали като търсещи обежище, смятали са, че имат право на такова обежище, но ние имаме много строги изисквания за обежище в Европа и някои от тях са отхвърлени. Някои вече са работили известно време в Швеция и имат сега възможност да продължат да работят това е система, която работи. В началото имаше някои проблеми, свързани с заплащането и други, но ние се опитахме да ги разрешим. И партньорите на пазара на труда участват, синдикатите ни казват дали нещо не работи или не, дали заплатите са прекалено ниски или не. Ние считаме, че трябва да се плаща еднакво за еднаква работа. Ние говорим за прагове в директивата. Ние също ние не прилагаме подхода на а, тези прагове. Ние водим преговори с а, социалните партньори, а, какво може да се прилага по отношение на някои категории. Ако съм високо квалифициран а, градинар, аз трябва да получавам същото заплащане, каквото получава е един шведски гражданин, който се занимава професионално с градинарство. Това, което каза Барбара за търсещите обежище, да могат да кандидатстват за синя карта. Ние имаме голям брой високо квалифицирани търсещи обежище в Европа, в момента. Те просто изчакват да бъде взето решение. Те стоят без работа, те имат висока квалификация, може да имате един хирург, който чака, въпреки че има тези високи умения, но няма право да практикува той може да не е нужен в Швеция, но може да е необходим във Франция, например. Затова е важно тези високо квалифицирани работници да могат спокойно да се предвижват в Европа, докато чакват да се вземе решение по мобата им за обежище. Зная, че това отива твърде далече за много а, представи, защото системите на обежище в различните страни са различни, но хората са любопитни как ние се справяме в Швеция, защото искат да видят по какъв начин собствените им системи могат да се променят. Ние говорим за економически мигранти, и то не е само за високо квалифицирани такива, тъй като ще има голям поток от други економически мигранти и те няма да спрат да пристигат само защото войната е спряла в Близкия изток. Този поток ще продължи. Той съществува от години. Ние все още не сме намерили система а, за законно пристигане на нискоквалифицирани економически мигранти. Те или минават през канала на търсещите убежище, или пък влизат незаконно и смятат, че няма да бъдат разкрити и ще работят незаконно, вместо да работят законно и да плащат данъци. Мисля, че е добре тази директива да се промени, да може да задейства. Водим тази дискусия. Тук имаме представители на Европейската комисия и на съвета. Искам да чуя от тях какви други възможности съществуват, как могат да се направят нещата по по-различен начин. Председателят, хората могат да останат с впечатлението, че вие проявявате интерес към това досие. Не, аз само се шегувах. За информация, госпожа Габриел е докладчик в сянка за НП, господин Ужаздовски за ЕКР, господин Либрето на, за Европа на нациите и свободите. Те не са тук. И давам думата на Кристин. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за работата ви в качеството на докладчик по това важно досие, чиято философия споделям. Необходимо е да се подсилят възможностите за законно пристигане в Европейския съюз. Синята карта трябва да стане по-привлекателна всички държави членки. Аз внесох две изменения. 148, което се отнася да се подобри достъпа до ЮРЕС на за граждани на трети държави. Повечето от предлаганите там възможности могат да са отворени за тази група лица. Така ще се улеснят тези граждани да намерят работа в Европа. Трябва да се улесни търсенето на работа, докато те са в Европа. Другото изменение е 151 да се предлага синия карта за всички категории работещи, а не само за най-високо квалифицираните. Този преглед на директивата трябва да се използва за разширяване на обхвата с включването на всички категории работещи. Това не е само економически въпрос, това е отговор на, демократи... на демографските предизвикателства, които са пред нас. Европа винаги ще има нужда от а, а, повече възможности за маневриране. Трябва да има възможност за синя карта за всички, а, които търсят работа в Европа. Благодаря, Кристин. Не зная дали Лора Корадо от Европейската комисия иска да каже нещо. Имаше доста въпроси, имаше дискусии за това, че трябва да се разшири път, да се включат и други категории работещи. Това е важен дебат и ние споделяме виждането, че трябва по-добре да използваме наличните канали, тъй като такива съществуват на европейско и на национално равнище, където не са хармонизирани обаче, те са за ниско квалифицирани или слабо квалифицирани работници, но те не са хармонизирани. Ние трябва да имаме повече правила на европейско равнище за онези, които са с средни или висши квалификации. Но не бива, когато говорим за синята карта, да забравяме за инструмента, който има за цел да се привлекат високо квалифицирани работници в Европейския съюз. Ако искаме да разширим обхвата на този инструмент, ще пропуснем възможността да подобрим правилата и да ги направим по-привлекателни. Това, че даваме повече права на притежателите на синя карта е свързано с факта, че те са насочени към конкретна категория с конкретна квалификация хора, така че фокусът трябва да бъде как да подобрим този инструмент и се радваме, че Европейският парламент оказва подкрепа на целите, заложени от комисията в това отношение. Има въпроси, по които се разминаваме в мненията, но сме доволни, че парламентът в голяма степен ни подкрепя. Сега трябва да видим как можем да привлекем високо квалифицирани работници като същевременно ще се е, води и по-широк е, дебат е, за трудова законна миграция за останалите категории. Благодаря. Разбираме каква е позицията на Европейската комисия сега. Благодаря на всички докладчици в Сянка за доброто сътрудничество по, което, по този доклад, по който работим заедно с Комисията по заетостта. Надяваме се, че на 3 май ще сме готови да гласуваме в комисията. Колеги, ще гласуваме от 12 часа, така че ще си направим сега една дълга кафе пауза но ви моля да сте отново в залата в 12 без 5, за да няма недоволни. Luckily we're near the coffee place, so... Добре, е, че сме близо до кафенето, кафенето, така че ви моля да сте тук отново в 12 без 5.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

Колеги, вземете местата си, започваме. Okay, colleagues, um, let me just, uh, for the sake of... Колеги, всички трябва да си носят картата за електронно гласуване. Има ли някой, който не си я носи? Да даде сигнал. Добре, явно всички имат. Второ, относно реда на гласуване – Добре, реда си е наред. Започваме а, с, а, защита, с щита за личните данни. Две съобщения искам да направя във връзка с този вод. Добре ли са всички? А, господин Брокс. Господин Брок, ще гласуваме. Имате ли карта? I'm just, I mean, these are close votes. I want to make sure everyone is... Искам само да се уверя, че всички са заели местата си. Okay. I don't want anyone to have an injury. Just take your time. Е, отделете си време, седнете спокойно, не искам никой да се нарани. Всички ли седнаха? Госпожа си идва също така. Добре. Сега, имаме един човек без е, карта за електронно гласуване. Някой друг да няма карта. Добре. Второ. Алде е, поиска поименно гласуване а, е, за окончателното гласуване по доклада за защита на личните данни, съгласно право 2008 8, параграф 3. Е, е, Това може да стане, ако 20% от членовете на комисията са съгласни. А, имаме също така а, изменения устни, изменения 5 Валдемозър, 10, 35, 36, и 59. Знаят ли всички за тези устни изменения? Е, ще ги чета още веднъж. Ще е, обясня, за да знаят всички. Добре, всички знаят за тези устни изменения. Добре, почваме, значи да гласуваме. Започваме с изменение 6. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. А може ли да си решите проблемите в ЕНП и да гласувате? Господин Шолдов се загубил картата. Господин Брок, ние разбрахме, че вие ще гласувате с дигане на ръка. Знам, че въпросът е технически, но когато приключи за гласуването, трябва да прибавим вашия вод. Това изменение се отхвърля. Изменение, извинете ме, изменение 7. Обърках се изменение 7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Устно изменение. Моля, гласувайте, за да се премахне думата Солли. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се изменение 13. Моля гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 15 за. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 19. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 23. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 25. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се изменение 26. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 27. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 28. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 29. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 32. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 31. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 43. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 38. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Измене 34. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 35. Устно изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Е, от НП е гласува един човек повече. Един член на НП да не гласува. Прекратете гласуването НП са плюс един. Приема се. И изменение 36. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 39. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 41. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 42. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 44. Моля, гласовете. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 46. Моля, гласовете. Прекратете гласуването. Приема се. И Изменение 47. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 48. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 50. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се изменение 51. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 52. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменена 53. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 54. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменене 55. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се изменение 56. Моля, гласувайте. Извинете, колеги. Връщаме се на изменение 58 и го гласуваме, моля гласувайте. Изменение 58. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 56. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 57. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 59, устно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 61. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. изменени 64 и 67 анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменени 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точки от преамбюла, изменение 1, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. изменение 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. изменение 3. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 4. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А, окончателно гласуване електронно. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Още не. Моля, е, край на гласуването. Приема се 29 гласа за, 25 против, 1 въздържал се. Следващата, следващия доклад прилагане на разпоредбите на достиженията на правото на Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хрватия. Господин Мело, едно гласуване само, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 50 гласа за, 3 против, 1 въздържали. Поздравление за господин Мело, докладчика. Следващия доклад е автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. 47 гласа са против, е, един въздържал Следващия доклад на госпожа Сържентини. Автоматизиран обмен на данни с редица държави. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 46 гласа за, 6 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Следващия доклад, докладчик е, Томаш Здеховски, автоматичен обмен на данни, е, дактилоскопични средица държави. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 47 гласа за, 6 против и 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Да, аз мисля, че заслужава аплодисменти. Та иска, и, иска да кажа нещо? Не. Доклада на госпожа Хюсменова. Автоматичен обмен на данни относно превозни средства с редица държави. Край на гласуването. 46 гласа за, 6 против, 2 въздържали се. Приема се поздравления за госпожа Хюсменова. И накрая автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрация на превозни средства в Малта, Кипър и Естония. Госпожа Грапиня, моля гласувайте. Край на гласуването. Поздравления за Мария Грапини. Това беше края на гласуването. Благодаря ви, колеги за дисциплината. Минаваме на точка 26. Бъдете тихи, имаме е, още точки в дневния ред, само че комисарят не е тук. I'm so sorry. Uh... Извинете, извинете много. Просто нещо съм се объркала. Това, тази следваща точка е за 2 часа. Извинете, колеги, простете ми. А, доклада по въпроса на сигурността е предвиден за 2 часа. А, време е за обяд. Разсеял съм се.